1 март 2017 и 2 март 2017 са разпратени. Има ли някакви наблюдения или бележки по тях? Няма. Тогава протоколът може да се смята за прият.